даваме пари, за да се придържаме към правилата. Господин Кели има думата, защото той иска да се изкаже по процедура на въпрос.